Zawsze w poniedziałki. Винаги малко закъсняваме в понеделник. Добре дошли, колеги. Но обикновено така. Е. Това си е присъщо на понеделник. Но в крайна сметка понеделник е деня на пристиганията. Но сега наистина трябва да започнем работа, защото часа е 13, 15 и 15. Искам да ви кажа, че точка 9 от дневния ред е отложена за по-нататъчно разглеждане и ако нямате възражение, смятам, решихме, че дневният ред е прият. Трябва да свършиме на време, тъй като залата е заета след края на нашето заседание. Ние винаги свършваме всъщност на, на време. Имаме превод на 21 езика. Dodatkowe и имаме и допълнително чешки и словашки превод. Сега приемане на протоколите от 15 май и 29-30 май 2017 година съгласно обичайната процедура. А днес имаме удоволствието да кажеме добре дошли на госпожа Габриела Мет... Метечна, министър на земеделието на Словакия. Ние неодавна разговаряхме с вас. Вашето председателство беше отлично председателство. Добре дошла и на министъра на селското стопанство на Република Чехия, Мариан Юречка и господин Деян Жидан – министър на селското стопанство на Словения. Добре дошли на възстримата в Брюксел. Не, не отдавна вие изработихте съвместен документ, наречен по-доброто функциониране на продоволствената верига и коригиране на нелоялните търговски практики. Изработили сте го с сътрудничеството и на България, Унгария, Литва и Латвия и подкрепен от Полша, Гърция, Харватия, Белгия, Кипър и Румъния. Разполагате с този документ. Става дума за една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 Имаме доста богат опит по тази тема и обобщихме този опит в писмо до комисар Хоган с призив да бъдат приети законодателни мерки Факт е, че много държавите членки разполагат с необходимото законодателство, но в крайна сметка пазарът е един и единен, така че е необходимо да се приеме европейско законодателство, което да урежда тези въпроси по един единен начин. Господин Декастро и, днес искат да вземат в отношение по въпроса, тъй като този въпрос е свързан и с омнибус, но без да се бавиме повече, нека да дам първо думата на нашите гости, а след това вие ще можете да им зададете въпроси. За сега няма да ограничаваме времето за изказване.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 a silného партнера. Проблематика некалих обходних практик и аз много се радвам, че Европейския парламент ни подкрепя, защото нелоялните практики са изключително важна тема за Словашката република. Тя е наш дългосрочен приоритет. Благодарности към комисията и парламента за готовността да се вземат с този проблем. В последно време настъпиха сериозни изменения към, в продоволствената верига, за това трябва да насочим усилията си към е, сферата на търговията на дребно и преработвателната промишленост. Малките економически субекти на практика не могат да да имат мястото си във веригата, да реализират своята продукция и на първо място не могат да покрият разходите си. В Министерството ни постъпиха множество жалби и оплаквания от местни производители, които цитират търговските практики на големите фирми, които по, по злоупотребяват с монополното си положение. Още през 2015 година ние внесохме е, проекто закон в Словашката република по тези въпроси. Проблемът се отнася повече или по-малко за всички държави членки на Европейския съюз. Затова тази тема бе поставяна нееднократно на, на европейско равнище. Нашето министерство оценява високо високо е, сторното от Европейската комисия, особено доброволната инициатива за подобряване на продоволствената верига. И тук обаче за жалост трябва да кажем, че въпреки поетите ангажименти за отстраняване на нелоялните търговски практики, продоволствената верига, но до момента резултат няма. За това ние бием тревога. На европейско ниво се нуждаем от единно законодателство. Това бе един от приоритетите на Словешката, Словашката република през второто полугодие на миналата година, когато тя бе председател на съвета на Европейския съюз. В рамките на своето председателство ние упражнихме натиск, защото тази тема да бъде разгледана наистина на ниво министри. Последваха и бяха приети заключения на съвета. В тях се поставя въпроса за необходимостта от единно европейско законодателство. Всички министри на държавите член, компетентни министри на държавите членки оказаха своята подкрепа на 12 декември миналата година, когато бе и последното заседание на съвета на министрите в рамките на словашкото председателство. Но все пак общото решение все още не е достатъчно. От март тази година се роди една обща инициатива няколко държави членки. Тя следва да послужи като база за бъдещото законодателство на Европейския съюз в защита на фермерите и за борба с нелоялните търговски практики. Много се радвам, че Европейския парламент проявява интерес към тази важна тема. Затова днес апелирам към комисията. Под, нека потърсим е, възможно най-ефективни решения и много бързо. Обедена съм, че заедно ще успеем и че наистина можем да защитим в бъдеще и то ефективно най-слабите в тази верига. Председателят. Да, това беше една от най-важните теми, която бе разгледана и в по време на словашкото председателство. Вие организирахте на много важна конференция на тази тема в началото. Тя беше обсъждана и на неформалните заседания на съвета. А сега давам думата на министър Юричка. Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, milé europoslankyně, vážení europoslanci. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви за възможността да взема думата и да а, обсъда с вас нелоялните търговски практики момента сме в едно по-особено положение. Ние сме тук трима министри, трима министри, с които вие обсъждате този, тази тема. Това означава, че държавите членки са много заинтересовани от намирането на решение решение на въпросите свързани с борбата с нелоялните търговски практики и укрепването на продоволствената верига. Държавите членки трябва да да стъпи, покрепат своето законодателство в тази област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 Обсъждаме често и мястото на хранително-вкусовият сектор в цялата верига. Обсъждаме и с производителите тяхното място и тяхната гледна точка. Нелоялните търговски практики доказват, че има дисбаланс в взаимоотношенията между различните заинтересовани страни. Необходимо е наистина да има справедливи правила на е, равнище целия Европейски съюз, но това трябва да стане както в областта на енергетиката, на телекомуникациите и други. В миналото всъщност пазара и пазарните практики не можаха да постигнат съответен баланс и да създадат правила в областта на хранително-вкусовата промишленост и, и про, про, продоволствената верига е едно и също. Днес е, имаме постигнати успехи в областта на роуминга, но ако не бяхме с едни правила, ако не говорихме с единен глас, нямаше да можем да наложим известни правила на операторите за е, благото на потребителите. Така че трябва да видим какви практики трябва да бъдат е, поправени? Как, какви са те и защо нарушават баланса. Обикновено това са практики, които са отвъд законодателството на държавите членки и поради които някои от операторите или от заинтересованите страни по веригата са в уязвима а, позиция. мониторинга, който упражняваме и органите, които го извършват, не могат да извършват необходимият контрол. Не можем да проследим случващото се в други държави членки, като не, проблем свързан примерно с цените в другите държави членки. Министерствата на земеделието в различните страни не разполагат с методи за комуникация с другите държави членки, за да проследят цялостната дейност на даден оператор и да установят дали той е, налага нелоялни търговски практики. Така че някои инициативи са добри, но те са недостатъчни про, про, в, в, проблема касае няколко държави или повечето държави членки, така че е необходимо да намерим едно общо решение. Господин председателя спомена, че тази тема е в а, центъра на вашето внимание отдавна. Така че ние изработихме един документ или наречен non-paper, в който описваме различните практики, но предлагаме известни решения на, в общоевропейски план. 38% от европейския бюджет е насочен към ОСП Има ли средствата достатъчни ли са за нашите производители, нашите земеделци? Те достатъчни ли са предвид кризата, която разтърси много сектори през последните години? Вижте в млечният сектор минус 30% спаднаха цените и производството. Така че смятам, че трябва да, нам, да намериме методи, средства, за да подпомогнем е, селските стопани да се справят с предизвикателствата в следствие на кризата. Но разбира се, е, положението е различно в различните държави членки и измежду различните оператори, доставчици и други. Говоря ви в качеството си на министър на земеделието, като човек, който отговаря за бъдещето на милиони земеделци. Не, не бих искал продов... продоволствените вериги да бъдат един нелоялен партньор. Напротив, всяка брънка в веригата трябва да има свое място, но да има баланс. Е, нелоялните търговски практики нарушават този баланс и много от производителите работят на загуба. Така че нашият признив е следният. Нека заедно да организираме дебата, да подготвиме законодателни предложения, за да постигнем една общоевропейска рамка по въпроса. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Жиган. Бъргуш. От името на Словенското е, Спощоване е, посланка, спощовани посланци. Уважаеми господин председателю, драги е, госпожи и господа депутати, уважаеми присъстващи, благодаря за възможността, днес трима министри да застанем пред вас и да говорим по тези важни теми. Позволете да допълня няколко детайла. В земеделието кризите се превърнаха в нещо постоянно всяко намаляване на цените засяга земеделските стопани. Те не знаят какво да правят с излишъка от мляко, трябва да приемат, че кризите ще, с кризите трябва да се справят сами. А, когато има възходящо развитие, това не се отразява достатъчно добре, добре на селското стопанство. Ножицата между цените на, на суровините и разходите непрекъснато нараства. Затова в Словения още през 2011 година всички фермери и земеделски кооперации приеха доброволно етичен кодекс за по-голяма прозрачност, за определене на нетни цени, които поне принципно въжат за всички. Не липсват и лоши практики и все пак имаме по-ясни правила. Затова през 2015 година променихме закона за земеделието в текст, посветен на продоволствената верига, засегнахме въпроса за нелоялните търговски практики. Определени са максимални срокове за плащане 45 дни, има и по-кратки срокове. Т.е. създадохме и нарочно фигурата на омбудсмана за този сектор. Бяха определени и санкции е, нещата са в ход вече няколко години. Подобрения има, но те са далеч от очакваното. Трябва да кажем, че фермерите са свързани не само помежду си, но и с цялата национална економика, основно с преработвателната и хранително-вкусовата промишленост нещата излизат от европейското ниво, стигат и до европейски, но няма баланс. През 2011 година още установихме, че в момента в продоволствената верига са в оборот доста акции Например, при покупка на определен а, продукт се предлагат на благоприятна цена друг продукт. А, това трябва да прекрати. Земеделските стопани трябва да могат да работят при етични условия за момента нещата могат да бъдат решени само на международно равнище. За това обединихме усилия с други ресорни, мини, с ресорните министри от други страни членки. Смятаме, че трябва да се изработят насоки и проекто законодателен акт а насоките са първо е необходимо да имаме обща рамка в европейско ниво. Проблемът е общо европейски. Второ, трябва ясно да дефинираме нелоялните търговски практики. Така ще имаме нужната прозрачност. Освен това, предлагаме и европейски санкции при прилагане на НТП държавите членки следва да имат нарочен орган, омбудсман или друга фигура, които да подпомогнат борбата с тези практики, без това да е за сметка на субсидиарността и суверенитета на държавите членки. Госпожи и господа, от няколко години вече установяваме, че продоверлоствените велиги са слабото звено в цялата е, система. Но констатациите не са достатъчни трябва да действаме. Зная, че утре очаквате еврокомисарят по земеделието. Трябва да действаме. Нека да действаме, за да можем най-сетне да постигнем резултата. Апелирам към вас, госпожи и господа, европейски депутати, е, постигна, направете нещо заедно с нашите ресорни министри. Господин Де Кастро. Президенте, грация натуралмента и тре министри. Благодаря, господин председателю. Благодаря на министрите за възможността да обменим мнение с тях. Темата за нелоялните търговски практики наистина е много важна. Благодаря на колегите Деси, Датен и всички останали, които работят по директивата Омнибус. Искам да припомня, че по повод регламента Омнибус въведохме редица изисквания, предложени от нас, тръгвайки от доклада на колежката Магинес. Затова смятаме, че трябва да бъдат уредени редица въпроси. На първо място ГМО, например. Омнибус е много важен документ. Е, някои от неговите елементи се съдържат и във вашия неофициален документ. Още по това време ние разговаряхме в нашата комисия – Говорихме за споделяне на ценностите, знаменитото value sharing по цялата верига. Примерите са много, но време е да се действа. Нека комисията изготви нарочен закон по НТП. Проблемът не е лесен, но има какво да се направи. Аз мисля, че известен напредък вече има. Комисията по бюджетни въпроси в зае въпроса с началото на май. Предстои, предстоят тристанни преговори. Да, има какво още да се желае но все пак нека взаимно се подкрепим, с, за да направим стъпка напред, за да може регламентът Омнибус да отбележи напредък в борбата с нелоялните търговски практики. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри. Радвам се много, че тези теми отново са на дневен ред. Нашия парламент нееднократко е обсъждал този въпрос и аз съм пристрастен, трябва да кажа, от 25 години ръководя в Бавария една кооперация за млекопроизводство и прекрасно знам какви са проблемите на млекопроизводителите в тази сфера. Миналата година политическата група на е НП направи съвсем конкретни предложения. Ще ги препомня. Концентрация на търговията буди тревога. Трябва да се опитаме чрез съответни разпоредби да не се допусне такава концентрация, която да блокира свободната търговия. Припомням положението в Австрия и Германия. Тези големи търговски вериги е, имат собствени системи за сертифициране и фермерите плащат скъпо и прескъпо. Държавата трябва да сертифицира производството сега и в бъдеще, а не търговските вериги. Подобни търговски практики трябва да се прекратят. Например, едностранно прекратяване на, дол... прекратяване на договори от големите търговски вериги. Всички сме били свидатели на това неодавна в Бундестага е, е, говорихме по въпроса е, за таксите, които да се, които допълнително се налагат. Аз ги нарекох мафия в парламента. Днес е, са толкова объркани нещата, че никой не знае какво всъщност се плаща. Говорим за прозрачност, прозрачност няма. След това сроковете за плащане. Нуждаем се от общо европейски срок 30 дни. Французите отдавна имат такъв срок в търговията с месо. Нуждаем се от общо европейска уредба. И това, което особено ме ядосва е, че произ... Пр производителите никъде не се споменават. А, големите търговски вериги имат собствени търговски марки и поддоставчиците се заменят без някой да разбере това. Нашето предложение на ЕНП беше да се посочва и името на производителя. При ци, за цигарите. Имаме допълнително уведомление за вредата върху здравето и така нататък. Нека го направим и тук. Мисля, че трябва да има единни епрове, европейски разпоредби. 2004 и 2005 година се захванахме с роуминга. Тогава говорихме е, за сериозно вмешателство в частния пазар, но ето от няколко дни вече роуминга не съществува. Така че нека да последваме този пример. Европейския парламент беше този, който помогна много за преодоляването на проблемите с, ромика, с роминга. Нека поступим така и с крупните търговски вериги. Господин Дантер. Merci, господин президент. Euh, благодаря, господин председател. И аз на свой ред, дами и господа министри, бих искал да ви благодаря за вашите думи. От поне 4 години в Европейския парламент чуваме различни класове по отношение на нелоялните търговски практики, подобряването на положението на земеделските стопани в хранителната верига. Така че благодаря ви за вашите думи. Да, смятам, че е добре да напомним на всички във всеки един момент, че трябва да има баланс между интересите на потребителите и на производителите. В договорите ОСП преследва две цели. Да осигури доходи на производителите и да защити интересите на потребителите. Ние в Комисията по селско стопанство забелязахме, че през последните години тълкуването, което се прилага на тези разпоредби, дава превес или на псевдоинтересите на потребителите, или на потребителите интересите на потребителите като цяло или пък на интересите на производителите. 4% е средния, средното ниво на безработица в Европейския съюз през 60-те години, а сега този процент е 66%. 10% от земеделските стопани са безработни и този процент варира от една държава в друга. Така че трябва да се намери някакъв баланс. Както каза Пауло Де Кастро и както каза Алберт Дес – в Омнибус сме въвели някои предложения, които представляват първа крачка напред. Това са крачките, които Европейския парламент можеше да направи в рамките на този етап от време. Несъмнено ще направим следваща крачка по време на следващата реформа. Ще изчакаме да се изкаже и съвета по нашето предложение, но междувременно вашите представители в съвета трябва да получат ясни насоки за нашето предложение. Очевидно е, че всички преследваме една и съща цел и че искаме да засилим а, силите на производителите, но това може да стане само ако обединим думите и делата си. Благодаря ви, наистина гласувам ви доверието си. Nem Господин Ердос, благодаря, господин председател. Неодавна Словакия председателстваше Европейския съюз, така че бих искал да се възползвам от тази възможност, за да ви поздравя за успеха, отбелязан по време на вашето председателство. Извинявам се, ще се отклоня малко от темата. А, няма пряка връзка с това, което ще кажа. Радвам се, че сред нас са трима министри на земеделието и въпросът ми всъщност е отправен към всеки един от вас. едни и същи опаковки, едни и същи етикети, едно и също съдържание. Но пък се наблюдава все пак различие в различните държави. В Унгария проведохме проучване, което показа и ясна разлика в качеството на продуктите, които се предлагат в различните държави. Питам ви, какво е евентуалното решение? Andrew. Господин Андрю, благодаря. Андрю, благодаря, господин председател. Предполагам, че доста ще се повторим в нашите изказвания защото всички сме съгласни а, с това, което вие казахте. Аз също бих искал да ви благодаря и на трима ви. От много години темата, която ни вълнува, е свързана с ролята на селското стопанство. Чухме Павло Декастро, Мишел Дантен, Алберт Дес. Аз изцяло съм съгласен с казаното от тях. Вие трябва да чуете нашите коментари. Може да казваме различни неща, но сме единодушни по отношение на едно. Трябва да има равновесие между интересите на потребителите и тези на производителите. Ние тук в Европейския парламент много добре осъзнаваме за какво става дума. Важно е да има европейска рамка, за да може да се справим с проблемите, пред които сме изправени. Но това означава да разследваме всяко едно звено по тази хранителна верига. Много се говори за производителите, за веригата на доставки. Да не забравяме и звеното свързано с промишлеността. Винаги трябва да се търси баланс. Балансът е основната ни цел. Тези мерки няма да са достатъчни, защото ще трябва да помислим и за контрола на пазара. Така че да, нуждаем се от европейска рамка, но и от контрол на пазарите на международно равнище. Господин Дунано, господин председател, вярно е, че въпросът за веригата за доставки на храни е тема, която често обсъждаме. Важно е както министрите, така и Европейският парламент да направят така, че Европейската комисия да започне да а, работи в дълбочина по въпроса. Преработващата промишленост се намира между производителите и потребителите. Преработващата индустрия се оплаква от цените, които и се налагат от големите супермаркети, така че отношенията в тази верига са изключително сложни. Трябва да има а, договорно уреждане на отношенията. В интерес на производителите е да се обединяват. Също както каза и господин Данта, трябва да се водят преговори. Необходимо е да тръгнем по този път, защото по този начин производителите ще могат да се опълчат на големите супермаркети. Още нещо, което ме очудва. Закупуването на продукти в близост до потребителите. Има много такива колективни дружества. Може ли по примера на колективния кетеринг да позволим на училищата, на старческите домове да си доставят храни от по-близки източници. По този начин всеки ще спечели. Необходимо е да помислим за тази опция. Бих искал да завърша с въпрос, който бе повдигнат многократно – стабилността на цените – този въпрос е изключително важен. Трябва да продължим да работим по него. Примерът, който дадохте, господин министър, с края на роуминга, е доказателство за това, че когато има воля, има и начин. Добре е, след като има тази воля, да намерим и начин да стабилизираме доходите на селскостопанските производители. Благодаря. Vážená paní ministrině, vážení páni ministři. Госпожа Сехналова. Госпожо министър, господа министри, аз също бих искала да ви благодаря за това, че не гостувате в Европейския парламент, за да ни представите позицията на вашите държави. Аз съм член на парламентарната комисия Инта, но днес реших да дойда тук, за да чуя вашите думи. позицията е, на Комисията по селско стопанство в Европейския парламент е добре позната. Знаем какво е мнението и за нелоялните търговски практики и за функционирането на веригата за доставки на храни. Е, много добре познаваме позицията на комисията Агри. Комисията за защита на потребителите също изготви становище – за да може да се справим с предизвикателствата, които ни очакват в европейски план. Така че ние работим в тясно сътрудничество, комисията Инта и комисията Агри. И това наше сътрудничество даде възможност да изготвим един съвместен доклад. Много ми се искаше това изслушване да можеше да се проведе и в комисията по защита на потребителите. Вашият неофициален документ много добре описва положението. Бих искала да задам въпрос на всеки един от вас. Госпожа Матечна заяви, че това е една инициатива, която е породена от това, че положението не се подобрява. Бих искала да получа малко допълнителна информация и от чешкия министр, който говори за положението в Чехия. В този документ виждаме, че 10 държави се са присъединили към тази инициатива. И от нас зависи дали ще гледаме на чашата като наполовина пълна или наполовина празна. Може би можем да привлечем и други държави. Вие заявихте, че се нуждаете от подкрепа, но трябва да получите подкрепата и на съвета и на Европейската комисия. С това съм съгласна с колегата, който говори преди мен. Изготвили сме специално становище по собствена инициатива, което се занимава точно с тази тема. ще трябва да се борим с нелоялните търговски практики. Благодаря ви още веднъж за това, че сте наши гости днес. Благодаря. Бих искала първо да благодаря на, миси, на министрите. Мисля, че всички сме единодушни поне тук в нашата комисия нещата са ясни сега. Доколкото разбирам и съвета е съгласен. Но поне господин Хоган в комисията е на нашата страна. Мисля, че това единодушие наистина е много необходимо и много своевременно, защото по този начин можем да направим нещо за европейското селско стопанство. Сега, аз не вярвам на доброволните инициативи. нито в моята страна Испания, нито на общоевропейско равнище доброволната инициатива даде необходимите резултати. Това е просто едно извинение за големите вериги на разпространение, но резултата е нулев. Така че важното за мен е да има хармонизиране на националните нормативни уредби, т.е. да имаме една обща единна законодателна а, рамка. 20, 23 страни си имат а, норми. А, това трябва да се хармонизира на всяка цена за мен. И Освен общата законодателна норма, бих искала да кажа и още нещо. Мисля, че трябва да видим какви са и е, нормите, на, които управляват, дават възможност за сътрудничество между производителите. Нещата не са ясни. Не, не знаем, не винаги. Не, не, не знаем винаги на, как, на какво на какво ниво, на какво равнище са различните компетентности, национални, държавни. А, и това, това, е, това е необходимо и важно за самите производители. И също така, трябва, трябва също така да се е, преразгледат разгледат е, общите е, пазари. Организацията на пазарите. Да, самите земеделци го очакват от нас. И да, и, и да постигнем някакво единодушие и да поемем един много важен и строг ангажимент спрямо целият сектор. От шита е, дискусия ернорио. Господин Рупе, благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господа министрите, които уважиха нашата среща днес, които са тук, за да чуят и нашето виждане за решаването на проблема. Радваме се за тази инициатива, която сте поели. Това е добра идея да обсъдим въпроса. Правили сме го неколкократно в нашия парламент. Имаше предложение за решаване на проблема. И взехме решение, намереното от нас решение да бъде правно вързващо. Три години след това обаче виждаме, че проблемът е, се изострил допълнително и съвсем не е решен. Положението в различните държави членки е различно. Западноевропейските държави са държави, в които има по-добри отношения между производителите на дребно и на едро. Това са държави, в които от дълги години има демократичен режим. Но в новите държави, в които демокрацията е ново явление, производителите нямат толкова правомощия при воденето на преговори. Те нямат толкова права. Там купувачите на едро и на дребно диктуват условията. Министър на замеделието на Чешката република говори за 82%. Покупните цени непрекъснато падат и ние не можем да се справим с проблема. Но ако Европейският съюз наистина желае, той може да намери начин да регулира положението. Така, например, успяхме да регулираме банковия сектор. И тук бихме могли да намерим решение. Самите сълскостопански производители, държавите членки, могат да направят много повече, като създадат кооперативи, браншови организации, като предоставят добри примери. Не всичко обаче може да бъде постигнато от държавите членки и селскостопанските производители. Именно за това Европейския съюз трябва да зададе основните принципи, основните правила и да гарантира някои права за държавите членки, така че те да могат да вземат решение на базата на тяхната специфика, защото положението в Швеция е различно от това в Португалия и съвсем различно от това в Балтийските държави. Благодаря ви наистина за това, че сте тук. Обеден съм, че ако се обединим до края на годината, ще имаме резултат. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господа министри, за това, че сте наши гости днес. Да, действително, темата буди безпокойство. Важно е да се справим с нелоялните търговски практики, още повече а, е, с тези в източните а, е, държави. Аз идвам от Румъния и ви уверявам, че е важно да имаме един европейски правила в това отношение. За съжаление, държавите членки се справят с проблема по различен начин. И ще ви дам конкретен пример – в Румъния миналата година приехме закон, който регулира продажбата на селскостопански продукти. Продажбата на селскостопанските продукти трябва да се извършва при разумни за потребителите цени – Европейската комисия обаче заведе дело за нарушаване на европейското законодателство пред съда. Аз съм сигурен, че има законодателство, което ни позволява е, да уредим краткосрочните продажби по този начин – Селскостопанските производители се нуждаят от закрила. Ние работим за селскостопанските производители, но защитаваме същевременно и потребителите, които трябва да могат да намерят продукти на разумни за тях цени. Колегата Едеш посочи някои проблеми. Не може обаче да се прилагат двойни стандарти за стоките, които се продават в западните държави и тези в източна Европа. Дори в Европейския парламент установихме, че качеството на машините, които се продават в Западна Европа и Източна Европа е различно. Благодаря. Пани президент, бързо прошу. You, Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата министри за това, че са сред нас днес. Необходимо е по-редовно да провеждаме подобна дискусия не само с министрите, но и с представители на националните парламенти. Благодаря ви за сбитите изявления. Благодаря и на словашкото председателство за работата му в това отношение. През 2016 година 600 члена на този парламент гласуваха за да подканим Европейската комисия да изготви законодателна рамка. Така че нашата позиция в това отношение е пределно ясна. Е, това е и целта на неофициалния документ, който вие ни представяте. Положението е доста сложно. Европейската комисия има свобода на действие и това се дължи на сложността на темата. Ние обаче непрекъснато я подканяме да предприеме действия. Хората, извинете, колегите дадоха пример с падането на роуминг. Аз се надявам, че няма да ни отнеме толкова дълго време да имаме ефективно законодателство и в това отношение. Че няма да трябва да чакаме толкова дълго, колкото чакахме за роуминга понякога се изисква определено време и упражняване на повече натиск, за да се види резултат. Говорихме вече за бюджета. А, това е важен критерий. Но миналата седмица говорихме също така за климатичните изменения а, и отражението им върху селскостопанската дейност. Обсъждахме публичните стоки, необходимостта селскостопанските производители да правят повече за биоразнообразието. Ако продължителни този натиск върху веригата на доставки на храни, ще трябва да отбележим по-бързо напредък, защото селскостопанските производители трябва да инвестират, а те могат да инвестират само ако има достатъчно печалби, които да им позволят да инвестират. Ако това не се случи, ще имаме проблем. Много селскостопански производители в Европа оцеляват, но не инвестират. И в дългосрочен план тази липса на инвестиции и липса на печалби е, ще даде своя отрицателен ефект. Надявам се наистина, че е, няма да ни отнеме толкова дълго време, колкото ни отне роминга, чиято дискусия започнахме 2005 година. Нека да упражняваме повече натиск върху Европейската комисия. Нека да гледаме добрите практики в държавите членки, да не измисляме отново топлата вода. Нека да видим какво работи и да го използваме. Ако всички сме единодушни в това отношение, то тогава бихме могли да насърчим, така да се изразя Европейската комисия, за да може тя да отговори на волята на парламента и на съвета, въпреки съществуващите различия. Благодаря, господин Агни. Госпожа Магинес каза 600 депутати гласували за... Аз не бях сред тях. И много ми се искаше да го знаете. В Обединеното кралство се натъкваме на този проблем от известно време а, с продавачите на дребно и как решихме проблема. В магазините назначихме специално лице, което да се занимава с въпроса. През 2015 година Теско бяха глобени за това, че забавиха плащанията. А Теско съвсем не обича лошата реклама. 1% от оборота на продавачите на дребно може да бъде иззет като глоба. Това е политика, която се прилага само между продавачите на дребно и е, представители на преработващата промишленост, но не се уреждат по този начин отношенията с производителите. Относно намесата, не смятам, че трябва да се намесваме в националните схеми. Нашата започна да дава резултат, така че моля ви не се намесвайте. Относно цената, чухме различните оратори и те казаха, че хората в различните държави имат различни, различни подходи към търговията. Чувал съм, че е напълно а, различно качеството, което се предлага на машините в Германия и това в Румъния, където нещата са още по-зле. Ще има и много административна работа, защото ще трябва да се събират данни, да се изпращат. а Европа е чудесна машина за бумащина съвсем друго яче е, стоят нещата, когато трябва да се предприемат действия. Имаше и обвинения за корупция, тези от супермаркетите, които подкупвали длъжностните лица от Европейската комисия. Това едва ли е само в нашите въображения. В Обединеното кралство има много предприятия, които не са се ползвали от ОСП тези, които отглеждат зеленчуци, картофи, моркови, птицевъди. Това са хора, които или можаха да разраснат своето предприятие, или изчезнаха от пазара. Така че днес може да гледате а, свине, които се отглеждат в дадена ферма, без тези свине да са собственост на фермера фермера просто не желая да поема а, много рискове и продължава да се бори да остане в а, сектора. Не можем обаче да върнем а, часовника назад. Ще трябва да мина 3-4 години, за да видим какво ще ни донесе бъдещето. Благодаря, господин Бобович. Поздрав всем трем министрам, ще по себе нашему ki ки е представил tudi. Благодаря. Добър ден на тримата министри. Благодаря ви, че и тримата сте тук. Сега искам да благодаря и на нашият словенски министр, който представи положението на нещата в страната и така постепенно подобряващото се положение на земеделците. Нещата се подобриха, но недостатъчно, за да отчетем пълен успех. Знаете ли, ние тук сме ваши съюзници. Тук е мястото, където може да се обмени информация, да се постигне до някакво решение. Но труд... останалите партньори са трудни за об, убеждаване. Комисар Хоган много отдавна каза, че трябва да се промени законодателната рамка, защото инак е, няма да се постигне нищо. Много хора не искат да чуят това, просто им е неприятно. Сега седем министри са подписали тази документа, други го подкрепят. Ако видим какво е положението в новите държави членки, то то е още по-лошо, отколкото в така наречените стари западни държави членки. Липсва тотална организация на сътрудничество между производителите в, и земеделците в тези страни. Според изследваните, в западните страни 90% от производителите на плодове и зеленчуци са се обединили в организации, асоциации или кооперативи. Нещо, което обаче въобще не се случва в, европейс... в източноевропейските страни. Така че трябва, това е един проблем, на който трябва да се спрем и който да бъде в центъра на нашето внимание при из... отработването на по-нататъчните правила на ОСП, колкото до нелоялните търговски практики. А, да, има, има концентриране, концентрация на подобно практики в а, сектора. Тук също трябва да се намесиме. Ако успееме да се, да се намесим и то по един енергичен и е, и е, така сериозен начин нещата могат да се променят. Вижте сега, е, транспорт, транспортните, превозните предприятия трябва да плащат глоби, когато не, пла... когато не е, спазват е, правилата и така нататък. Еми, за това е необходимо е да се упражни натиска и разбира се да излеземе с едни много стройни програми, господин Капуто. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на тримата Благодаря ви и за това, че отчитате проблемите в по, по, по, по, по дължината на продоволствената верига. Да, ОСП дава възможност да се намери някакво решение, но ефективността на инструментариума е много различен в различните държави членки, така че има нужда от усъвършенстване на инструментите, с които разполагаме. Трябва да има по-добро споделяне на риска по дължината на цялата продоволствена верига. За това обаче управлението на пазарите трябва да бъде много по-прозрачно. За, за, за сега не разполагаме с евро, европейска нормативна уредба за борба с нелоялните търговски практики на европейско равнище. Надявам се, че ще можем да се намесиме по силата на промените в Омнибус. Но струва ми се, че трябва да, да направим и допълнителни усилия. Благодаря на господин Декастро и на господин Дес, които работят по въпроса. Благодаря и за предложенията, които е, така бяха приети и обсъждани в парламента. Ще поискаме от комисията предложение за преразглеждане на законодателството с цел а, отстраняване и на нелоялните търговски практики, като например директива 29 от 2005 година, която трябва да включва разпоредби и на тази тема. Законодателството в областта на конкуренцията трябва да позволява на, на потребителите да могат да избират сред широко ветрило от продукти и изделия, като обаче това не става в ущърп на някоя от брънките на веригата. Мисля, че ние сме единодушни а тук в нашата комисия. Ние искаме да защитиме а, интересите на потребителите. И надявам се, че нашите предложения ще бъдат при... Моите колеги говориха за качеството на храните в Западна и Източна Европа. Искам да погледнем проблема малко по-различна гледна точка. Добрите практики са нещо прекрасно, обаче а, са допълващ елемент. Ако нямаме а, законодателство, европейска законодателна рамка за нелоялните търговски практики. В тази връзка искам да ви питам, говорили ли сте с представители на, на търговските вериги в Европа и какво смятат те по въпроса за нелоялните търговски практики, дали за тях има минуси в тази верига или в случая а, просто те не искат а, да се оплакват, защото работи в техен интерес. Аз мога да ви дам пример от моята държава България, където има а, верига, която а, изхвърля 80% от продуктите и въпреки това продължава да е на пазара. Имало е и такива случаи. В тази връзка 2030 година, това, което сме записали в нашия документ, е, в нашия position paper, ние трябва да удвоим производството на храна в света. Как бихме се справили с този проблем, ако изхвърляме 80% от, от продуктите от хранителните вериги? И в същото време ние субсидираме производителите и преработвателите, а после те биват натискани от а, такси, биват натискани от хранителните вериги за минимална цена и те работят при една или две стотинки от един-два цента от, като, като печалба. А, така че обвързвам проблема с кръговата економика и как въобще ние използваме близо 40% от първи и втори стълб, за да субсидираме производителите и преработвателите и в същото време печалбата да отива в а, хранителните вериги. Благодаря. thank you, Mr. Chairman. I'm just joining all my colleagues who welcomed you and your presence here. today, really, it's a, big opportunity to see. Благодаря ви. Нарадвам се, че тук имаме трима министри, трима министри от три нови държави членки. Благодаря ви за вашето пред присъствие. Също искам да се присъединя към дебата и да добавя и въпроса към етиктирането. Проведах консултации с най-различни заинтересовани страни. Но при всички случаи не, не съм имал възможност да разгледам някакви независими научни доказателства или а, а, изследвания по въпроса. Просто питам. А, имате ли повече така изходен материал, научен изходен материал, когато става дума за сравнение на Запада и Изтока. Няколкото до нелоялните търговски практики, наистина има много далавери, особено около ДДС а, и понякога дори опасни игрички. Предполагам, че вие имате опит е, в е, е, изплащането и изплащане на, на ДДС. Кажете какво, какви са, как, какъв е вашия опит в тази област. Сега Богович е прав. Но просто се питам, имате ли някакви специални мерки а, предвидени за маленьките селски общности, които са някакси загубени в едно цяло море от големи производители? Така че кажете какво, какво мислите и какви ще ви, какви са плановете за бъдеще. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите, които участват в нашето заседание. Освен Дания и Швеция, всички държави членки имат някакво специално законодателство, свързано с нелоялните търговски практики. Ние смятам, че трябва да имаме конкретни мерки на общо европейско равнище, да имаме обща европейска рамка, която ще ни позволи да се бориме с е, нетърговски, нелоялни търговски практики. Радвам се, че ние обсъждаме проблема аз излезах с инициатива в моята страна за приемане на подобни мерки, тъй като доброволните инициативи се оказват недостатъчно ефективни. Колкото до различното качество на изделията на изток и на запад. Тук бе казано много. Има доста големи разлики в изделията, произведени за вътрешният хрватски пазар и а, Германия, да речем, или Словакия. Това си е на... Има големи разлики, това си е на практика измама. Така че смятам, че трябва да има общоевропейски санкции, които да се прилагат във всеки, всеки път, когато се установи някаква измама. Това е вредно и пагубно за Харватия, но и за всички. Така че нека да няма дискриминация от тук нататък. Благодаря ви. Следва. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря господин председателю. Радвам се, че успях да стигна, въпреки че бях паднах в задръстане. Всички сме на едно мнение, но изглежда нямаме съгласие за това, че трябва да се действа бързо този въпрос. Този въпрос бе поставен още преди три години, преди последните избори. Какво ли не се изприказва по него? Мисля, че наистина има проблем с НТП и ние посочихме примери и няма нужда да правим кой знае какво, защото ако продължим по този път, най-важните участници в продоволствената верига са фермерите. Не решим ли въпроса, хората просто ще избягат от този отрасъл. А ние искаме те да продължат да работят. Не им ли предлагаме добри цени? Губим ви. Губим ги но а, до, ние в момента сме в положението на битката Давид срещу Голият. А, въпреки, че Давид е наистина много мъничък, а Голият е огромен. Така че, може би, битката все пак може да бъде изравнена трябва да направим нещо. Ако работим заедно, ако се захванем, а, и потърсим решение в националното законодателство, мисля, че ще намерим решение. И а, е, вс, а, е, все пак а, е, мисля, че само с приказки работата няма да стане. Председателят приканвам е, представителя на комисията да вземе думата за изказване по дебата. Благодаря, господин председателю, от името на Европа Европейската комисия. Искам да изкажа нарочна благодарност, особено на госпожа министър Матечна, която заедно с екипа си по-скоро второто полугодие на 2016 година работи много сериозно по въпроса. Огромно постижение беше да накарате 28-те държави членки да постигнат съгласие около заключение на съвета по много сложни въпроси. Днес това вече се чу. Въпросът се върти около нелоялните търговски практики, които са тема много сложна и много объркана, защото държавите членки имат различна традиция, различен маниер на работа и много трудности проистичат от това, че някои държави членки просто не полагат особени усилия да уредят законодателно въпроса но мисля, че вашия неофициален работен документ ясно отразява затрудненията на съвета, особено когато се захванем с по-сериозен документ. А вашия нон-пейпер бе близо до заключенията на съвета. Но днес с радост за пореден път констатирам, че е, службите на комисията получават сериозно рамо от парламента, което ще ни даде възможност да продължим напред и да продължим с законодателните предложения. Обеден съм, че ще успеем да преодолеем всичко. Всички знаете факта, е, че самата тема за НТП е изключително сложна е, и предполага е, и означава, че фирмите не работят и субектите не работят както се очаква от тях. Колкото и различни да са традицията, традициите на държавите членки, ние трябва да ги, да се съобразим с тях, но да излезем с подобаващо законодателство. Утре се разкривам много сериозна възможност. Пред това ще застанат двамата ресорни еврокомисари и съм убеден, че госпожа Верстергард и господин Хоган ще има какво да ви кажат и е, ще тласнат нещата във вярната посока. Аз няма да се разпростирам повече. Предлагам ви сериозния дебат да се състои утре в тази зала. Обеден съм, че ще бъде много интересен. Благодаря. Председателят, благодаря много. И преди да дам отново думата на министрите, нека да ви информирам, и да спомена, че наши гости са представители на различни парламенти от света по покана на Генерална дирекция Експо на комисията. Това е част от програмата в подкрепа на демокрацията. Казваме ви добре дошли, попадате на изключително значим дебат, дебат, който вълнува всички държави членки. Така че бъдете добре дошли. А сега нека чуем отново нашите гости в реда, в който направиха и встъпителните си изказвания. Госпожо, започваме с вас. Благодаря за възможността да отговоря на поставените от вас въпроси и да благодаря за изказаната подкрепа. Ние, министрите на земеделието, трябва да кажа, че при, с приемането на заключенията от съвета говорих за това колко важни за нас са въпросите. Трябва да защитим производителите. И това е наш приоритет. Говоря от името на всички министри. Ние отговаряме за земеделието и развитието на, на ем, ландшафта. Да, тук се чу, че битката е Давид срещу Голият. Благодаря за удачното сравнение. То напълно отговаря на истината. Огромните вериги е, са истински голят, те са огромни и производителите, както също се каза тук, а, страдат сериозно. Единствено с много сериозни общи усилия можем да се изправим срещу го, голят. Ако говорим за регулиране на телекомуникациите, енергетиката, водоснабдяването, Справяме се, защо да не се справим тук? Говорим също за съответни мрежи. Мисля, че може би ще се справим с регулацията и тук. Аз вярвам, че не след много време ще сторим и това. Благодаря, господин председателю, благодаря за проявеното разбиране, за възможността да ви представим нашите проблеми, които вие вземате при сърце като нас госпожа Църналова и депутатът от Великобритания поставиха въпроса. Е, можете ли да си представите, че Европейската комисия излиза с призив към европейските оператори, економически субекти за доброволни действия. Можете добре да използвате това средство. Това означава, че ще има отражение върху а, потребителите. Значи, нека да чуем какво ни казват големите търговски вериги. Няма ли те маржове, няма ли голяма печалба, нямало ножица между покупните и продажните цени. Ние винаги се грижим, твърдят те, за интересите на фермерите и земеделците без да им налагаме. Няма такова нещо като НТП. Слушаме едно и също. А вие споменахте, е, обръщам се към британския депутат, е, въпросите, които, които се отнасят до този сектор. Ние не сме се намесвали от доста време. Да, Битката е Давид срещу Голят и от няколко години в селските райони ставаме свидетели на едно развитие, защото изчезват определени производства. След като хората трябва да чакат 12 месеца, за да получат плат, изплащане на суми, които без друго са за ниски цени, мисля, че в този момент ясно проличава в какво положение са поставени тези хора, колко различно е, а също и колко е различно положението в държавите членки. За това трябва да действаме. И накрая към комисията трябва да очертаем различните практики. Ние сме предложили различни решения. Комисията не бива в няколко месеца да предлага законодателство, което да уреди всички проблеми. Това ще бъде трудно. Затова може би е необходимо всички производители и земеделци да, да се заемат с тази задача. И е, сега Словения, уважаеми представители, членове на Европейския парламент. Е, ще си тръгна от Брюксел за Словения по-голям оптимист. Дискусията показа, че мислим еднакво. Това ми дава енергия и сили да е, трябва да потърсим решение на някои въпроси. Например, различното качество на продуктите. Това е част от нелоялните търговски практики. Трябва ясно да заявим, че в Европа не може да се пласират е, на пазара е, стоки с раз... по една и съща марка с различно качество. Във Франция, в Словакия, в Словения а, е, и в е, и Чехия и така нататък. Не говорим за отделни държави членки, говорим за цяла Европа. И освен това, нееднократно днес се споменаваха лоялните, нелоялни търговски практики. А, аз ще се спра на практиките, които са, на практиките, които обаче не засягат само търговията. Погледнете млекопроизводството. Не знаех как стоят нещата. Да. в много случаи веригите изтласкват а, земеделците от целия процес. Трябва да подпомогнем и фермерите, не само пазара. Но не, думите не са достатъчни. Необходим ни е кодекс, доброволен кодекс. От словенския опит мога да кажа, че това не винаги се получава но така или иначе до сега не сме постигнали резултат. Нека да тръгнем от най-малък общ знаменател на европейско законодателство. И така ще се разбере има ли го Европейския съюз или няма. Между всичките държави членки трябва да се уговорим, да речем максимален срок на плащане 35 дни. Тук се прозвуча едно много разумно британско предложение, да речем 1% от оборота да се отделя за съответни дейности. Благодаря. Ма благодаря, господин председателю. Само да уточня нещо. Тук всички политически сили а, а, Имаме силна инициатива. Чувам, министрите ни подкрепят. Сега е на ход комисията. Аз участвах в а, началото на дебата за роуминга и не госпожа Рединг заплаща, постави въпроса, но избраните депутати, на които им дойде в повече да плащат по 500 евро роуминг месечно. Ако искаме да постигнем Европа, която да издържи, трябва да имаме европейски разпоредби и комисията да действа бързо трябваше да, да стане през януари. Както е тръгнало, няма да ни стигне мандата. Комисията само обещава. Всички и държавите членки, и парламента трябва да притиснем комисията да действа. И това са наистина силни думи в края на дебата. Е, Въпросът не е никак лесен. Е, консенсус по този въпрос трудно се постига е, включително в съвета, включително в комисията. Различните еврокомисари имат различно мнение. Добре, господин Хоган е, казва да. И аз съм съгласен с господин Деса. Трябва да притиснем Европейската комисия и другите еврокомисари, за да постигнем този насъщно необходим резултат. Някои държави имат законодателство. Нека го допълним с европейско законодателство. Всички сме наясно и сме съгласни, че имаме единен европейски пазар. Но разбира се, има някакви временни решения, които закърпват положението. Но факт е, че има и концентрация в ръцете на крупните вериги. Също се отнася и за хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Но има и някои малки и средни фирми в сектора, които играят важна роля. Те може би също трябва да се обединят под някаква форма. Е, дори да организират кооперативи. Ако са раздробени, те не могат да бъдат партньори на е, супермаркетите, да не говорим пък за фермите, особено дребното земеделие. Може да се кажем, ами такъв е пазарът. Но ние знаем какъв е пазара, знаем как действа този пазар но може би трябва известна уредба. Защото дори в финансовия сектор пазара не можа да се саморегулира. Знаем всички до какво доведе това през е, недалечно, в недалечното минало. Надявам се, че ще бъдем в състояние да приемем един качествен документ, един значим документ. Нееднократно сме обсъждали тази тема, нееднократно сме гласували по нея по различни поводи, правили сме предложения, така че сега да се надяваме, че ще се стигне до предложения за подходящо законодателство. Мисля, че тази дискусия всичко казано от вас, е, уважаеми гости и от членовете на нашата комисия, ясно разкрива значимостта на темата. Много се радвам, че регламента Омнибус възприема част от важните решения. Да се надяваме на бъдещето. Благодаря на всички ви. Сега предлагам техническа пауза на от една минута. Надхвърлихме времето предвидено за обсъждането на темата, но темата е твърде важна, затова и не исках да ограничавам дискусията. Моля за едноминутна техническа пауза и продължаваме по дневния ред.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 министър в Словения, нещо, което пропуснах да посоча, когато го представих. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Адаптиране към членове 290 и 291 от договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол. Изключително трудно заглавие на тази точка от дневния ред. Докладчик по становище е Даниел Буда, водеща комисия комисията Юри и Йожев Сайер. През януари нашата комисия реши да излезе с становище по доклада по становище във връзка с адаптирането на правните актове областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол. Целта е да се адаптираме към новия режим на делегирани актове и актове за изпълнение, които се установяват чрез договора за функциониране на Европейският съюз. Становището ще се спре само на адаптирането на актовете, които са в нашите правомощия. Сигурен съм, че господин Буда сега ще ни обясни всичко, че ще получим достатъчно информация, за да разберем за какво иде да реч. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați observat și dumneavoastră și dumneavoastră, stimați colegi, într-adevăr este un titlu foarte lung. Este o... Благодаря, господин председател. Вие самия казахте, че заглавието е доста дългичко. Това е изключително техническа материя, но тя е и много важна, защото, както виждате, обсъждаме редица правни актове, които трябва да бъдат изменени. Както и вие посочихте, ще се занимаваме само с два регламента, прияти в Комисията по селско стопанство. Това е адаптиране на част от правните актове след влизането в сила на Лисабонския договор. Това са актове, които не са били прияти в рамките на съвместната процедура по вземане на решение. Бих искал да се спра на две неща – първо, погледнах доклада на комисията Юри от декември 2013 година на господин Сайер за законодателните правомощия и действията на държавите членки при изпълнение на решенията на комисията. Тук става дума най-вече за делегираните актове, чието изпълнение е доста сложно, тъй като става въпрос за технически моменти. В случая с селскостопанския сектор политическите последствия са значителни. Комисията трябва да изложи подробна политика на Европейския съюз на базата на делегирани актове. Тя трябва да въведе и правно вързващи правила. Това засяга правата и задълженията в посочените правни актове. Този принцип се прилага също така и към приложенията на правните актове. Приложенията са част от основните правни актове. В случая става въпрос за списъка на авторизираните продукти в Европейския съюз. Този списък трябва да остане, за да има правна сигурност – Относно адаптирането на мерките в селското стопанство, Ние работим със съвета в това отношение в рамките на три странни срещи. Европейския парламент трябваше да делегира правомощия на комисията, за да може тя да се занимае с техническите аспекти, които ще имат отражение върху европейските потребителите. На следващо място бих искал да посоча, че съм предложил някои промени в приложението на регламент. Не става въпрос само за изменение на регламент 767 от 2009 година и регламент 38 от 2008, прияти от Комисията по селско стопанство. Să nu fie acceptate în uh, raportul Comisiei de Fond. Тези регламенти не влизат в обхвата на доклада на комисията Юри. Ето защо Комисията трябва да приеме делегирани актове по смисъла на член 290 на договора за функциониране на Европейския съюз и в светлината на член 291 трябва да се постанови съответната терминология, която да покрива от която да стане ясно кой продукт е фураж. Необходимо е също така да се измени каталога, определящ максималното съдържание на химични примеси, както и списъка за предназначението и за препоръчването на продължителността на употреба. Сега се предвижда период от 5 години за тези дефиниции. Комисията трябва да представи доклад за делегирането на правните актове. Мисля, че би било добре да чуем и вашите коментари. Регламентите се приемат с мълчаливо съгласие в Комисията по селско стопанство. Благодаря. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zgłosił się pan Kaputo. Благодаря ви, господин Капуто е прав. Presidente, il collega Paolucci, che è shadow rapporteur di questo provvedimento per il gruppo SD, no, oggi non può essere. Благодаря ви. Господин Паулучи, не може да присъства днес и ме помоли да изчита неговото изказване. Бих искал да благодаря на господин Буда за неговото проекто становище, което одобряваме. Говорим за адаптирането на важни правни актове. Те са важни за селскостопанския сектор – след като се провалиха преговорите на първо четене, Европейския парламент би трябвало да разчита на подкрепата на Европейската комисия, за да се справим с техническите аспекти, които имат своето отражение за европейските потребители. Адаптирането на делегираните актове трябва да се извърши от Европейската комисия с междуинституционалното одобрение на парламента т.е. за период от 5 години, а не за неограничен период от време, както предлага комисията. Според мен този подход трябва да се прилага за всички актове, които са в правомощията на Комисията по селско стопанство, като регламента за торовете и регламента за болестите по животните. Господин Палучи ще внесе изменения и се надява, че ще може да разчита на конструктивното сътрудничество на докладчика и докладчиците в Сянка, за да може комисията ни с голямо мнозинство да подкрепи становището. Господин Такола. Най-напред от името на АОДЕ бих искал да благодаря на докладчика господин Буда. за изключително добре изготвеното и балансирано проекто становище. Миналата седмица имахме едно трудно гласуване. Делегираните актове се превърнаха в изключително сложна политическа тема и за това трябва внимателно да изготвим това становище в нашата комисия – тъй като в случая става въпрос за участието на Европейския парламент в законодателния процес. Трябва да внимаваме при делегираните актове и при прехвърлянето на правомощия за делегираните актове. Важно е да се доверим на специалистите, които са изготвили предложението. Много често тези специалисти, експерти идват от държавите членки. Все пак имам въпрос към господин Буда. Защо ни трябва решение за фораж чрез делегиран акт? Можете да ми отговорите. Благодаря ви. Не имаме więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów. Nie ma членове на парламента, които да искат думата. Да чуем тогава докладчика за отговор. Да, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur că... Благодаря, господин председател. Да. Питате защо дефиницията на фураж трябва да се включи. Такава вече съществува Миналата седмица в пленарна зала гласувахме във връзка с действията на комисията по е, коригиране на поредица от правни актове. Какво да правим, когато трябва да се променят правни актове? Понякога те са свързани с фуража, друг път с лекарствени продукти, трети път с промени на пазара – Ако нещо може да бъде определено като фураж, то може да се счита за такъв сега, но след 3 години, ако определението се промени, да не попада повече в обхвата. Альтернативата е решението да се взима чрез делегиран акт, за да може Европейския парламент да участва в процеса на вземане на решение. Та за това. Избрахме делегираните актове, понеже по този начин ще се чуе думата и на Европейския парламент. Не, че нямаме доверие в Европейската комисия, просто не ни се иска тя да взима решение сама. Тъй като понякога последствията могат да имат дългосрочен ефект. Затова смятам, че е по-добре да преразгледаме определенията и понятията. В крайна сметка се изисква прилагане в последствие в държавите членки. Крайният срок за внасяне на изменения 26 е юни 1 часът. Ами, ако няма други коментари, тогава да приключим работата си за днес. Да се видим отново утре в 9, за да гласуваме и да обсъдим другите точки от дневния ред. Приятна вечер! Благодаря ви!